Bueno, vamos a empezar. Buenos días. Hay algunos miembros. Добро утро, предлагам да започваме. Някой от Членовете те първо ще дойдат, но имаме много работа за днес, така че искам да започнем поне с първоначалната ни работа. В папките ви трябва да имате проекта на дневен ред и ако няма възражения, предлагам да го приемем. Надявам се, успяхте да прочетете протоколите от предходните заседания. Ако няма възражения по тях, предлагам да ги приемем. Имам няколко съобщения, но с оглед на колегите ни от комисия ИНТЕ ще премина направо към представяне на съвместното изслушване за тази сутрин. За мнозина от вас това е много интересно, за много НПО, експерти и много, които подчертаха потребността да се разгледат въпроси, свързани с технологии за наблюдение и права на човека. Това е изключително интересна тема, която ще продължи да бъде такава и в идните години, дори още повече. Въпросът е, е деликатен в е, обществото. За... Става въпрос за тифовото наблюдение. Много от вас нямат ясна представа как работят точно системите, обаче съм сигурна, че а, има и такива, които знаят много повече по тази тема. И знаем, че това може да окаже въздействие върху правата на човека както в, така и извън Европейския съюз. Днес ще разгледаме тези системи за наблюдения, които се произвеждат и изнасят от Европейския съюз – и ще видим в каква степен могат те да бъдат използвани в определени страни за проверяване на отделни лица или опозиция или протестни движения. Също така ще видим как в Европейския съюз можем да упражняваме контрол върху ситуацията. Първата част на изслушването ще бъде председателствана от председателя на комисията ИНТЕ. Ще говорим за контрол върху износа, а пък аз ще председателствам втората част от изслушването, която ще се съсредоточи върху нарушенията на правата на човека. Нашата колега и докладчик по тази тема е Мария Джозаке. Ще се присъедини към нас. Сега давам думата на господин Лене, след това на госпожа Джаке, за да представят първата част от дискусията. Господин Ленер, благодаря ви много за това, че приехте да председателствате първата среща от това изслушване и надявам се, че това ще е началото на дълго приятелство между двете комисии. Елена. Скъпи колеги, благодаря, благодаря Елена. Да, действително, комисията по търговия наистина отговаря за износ на стоки. ние вече доста интензивно сме се занимавали ем, с въпроса на стоките с двойно предназначени. е, <clears throat> с е, транспортните средства и различните други системи, които могат да се използват както за добри, така и за лоши цели. С напредването на цифровизацията е, пред нас е, застават въпросите за използването на софтуер, хардуер и също на стоките с двойно предназначение в този контекст. Мисля, че е извън е, всякакво съмнение, че ние от Европейския съюз не е, желаем е, стоки, които се изнасят от нашия съюз, да се използват за нарушаване на човешките права извън Европейския съюз. Специално софтуера и хардуера могат да се използват за ограничаване на човешките свободи, могат да се използват за а, а, защита на съществуващите режими, за тяхната пропаганда, могат да се използват, но също така, също така и за а, разпространяване на ноу-хау, организиране на хората, могат да се а, използват за а, мерки за потискане на населението, могат да се използват и за силване на сигурността, могат да се използват за промишлен шпионаж, но и за а, защита на правата на интелектуална собственост. Е, виждаме, че е, новите цифрови технологии могат да се използват е, с най-различни цели. Така че ние трябва да се споразумеем по въпросите за експорта, за износа на тези технологии. Сега ще дам думата, преди да започнем с слушването на госпожа Скаки. So uh, благодаря. Добре дошли на всички на това съвместно изслушване. Искам да благодаря на председателите на двете комисии за това, че решиха да организират това толкова важно събитие. Има пресечни точки между нарушаването на човешките права и интернет. Много е важно да получим информация, която да послужи за основа на бъдещата ни работа. Аз работя по тази тема от 2009 година. Работя по темата за така наречената цифрова свобода, въздействието на технологиите върху човешките права. Ще изготвя доклад по темата, която ще обсъждаме днес и ще го представя пред Комисията по човешки права. Имаме възможност да работим за насърчаването, за увеличаването на човешките права във връзка с развитието на технологиите, тъй като знаете, че технологиите се развиват много бързо. Тук се засягат въпроси като сдружаването по интернет, овластяването на гражданите, наблюдението на изборите, ако искате, достъпа до познание, достъпа до средства за масова информация. Нека да не преповтаряме още веднъж, че технологиите имат съществено влияние върху човешките права. Няма как обаче да не отчетем заплахата от технологиите за човешките права тогава, когато отсъстват правилните политики. Технологиите се развиват много бързо, те се разпространяват много бързо и имат съответното въздействие върху човешките права в целия свят. Има примери от не толкова далечното минало, като арабската пролет, като разкритията на Едуард Сноудън по отношение на НСА. Всичко това показва, че технологиите, системите за охранение накърняват понякога човешките права и личната неприкосновеност на хората различните пробиви в критичната инфраструктура на държавите членки са нещо много сериозно. В САЩ има технологии, които се създават и се разпространяват в целия свят технологии за специална употреба. Това са опасни технологии, които могат да накърнят човешките права и нашия стратегически интерес. Днес поставяме ударението върху третите страни, страните извън Европейския съюз. Това обаче не означава, че няма легитимни въпроси относно положението в Европейския съюз. Ето защо аз лично искам да поговоря малко за връзката между вътрешните политики в ЕС и външния свят. Председател спомена въздействието върху корпоративния шпионаж, въздействието върху търговската тайна. Това не трябва да се случва благодарение на технологии, които са създадени в Европейския съюз. Мисля, че днес имаме една отлична възможност да получим малко повече информация за положението, да видим какво се случва с технологичното развитие, какво е неговото въздействие върху Европейския съюз. Ролята на технологиите трябва да е такава, че те не трябва да представляват е, бреме за малките и средните предприятия. Не, технологиите трябва да са такива, че е, да се избягват е, стратегическите рискове. Големия брой граждани в нашите общества признават, че има нужда от определен контрол и експорт на технологии за контрол но много трябва да се внимава с така наречените стоки с двойна употреба. Освен това, трябва да отчитаме ролята на Европейския съюз от гледна точка на неговите ценности, а не само от гледна точка на економиката. Има политики, които са свързани с легитимното използване на технологиите и те трябва да се насърчават, например борците за човешки права, журналистите биха могли да се защитават чрез криптиране от а, нежелани а, намеси. Нека да осъзнаем, че тук става дума за софтуер, за технологии, които чрез кликването на мишката се прехвърлят в целия свят. Не става дума за контейнери, които трябва да се транспортират по море, например. Става дума за глобален пазар, става дума за глобални вериги на доставките, е, става дума за интернет, който е достъпен в целия свят. А ние работим на ниво Европейски съюз и ето защо би следвало да се погрижим е, за това да има равнопоставеност. Е, правилата трябва да са едни и същи за всички компании в нашите държави членки. Освен това трябва да се поговори малко и за търговските аспекти, транзакциите са нещо много важно. Трябва да се види кой купува на този пазар за охранителни системи, за цифрови системи, за наблюдение. Кои технологии могат да бъдат обект на търговия и кои не могат да бъдат? Това е въпрос, на който трябва да намерим отговор. Трябва да разгледаме променящото се положение, да видим дали търговията с тези технологии е легитимна защото в целия свят много бързо се променят ситуациите. Само за една вечер, например, една мирна демонстрация в някоя държава може да бъде потушена и то не с мирни средства. Ето защо ние трябва постоянно да следим положението, постоянно да следим за развитието на технологиите, за контекста в който те се използват. За тази цел трябва да има добро сътрудничество между всички заинтересовани страни, е, между всички министерства в Европейския съюз. Не може министерствата на отбраната да взимат едно решение, министерствата на търговията да взимат друго решение. Освен това, трябва да разгледаме възможността за иновации на тези пазари. От гледна точка на търговията, може да се работи за увеличаване на човешките права чрез търговията, такава каквато тя не съществува. Може да се предоставят услуги, които да са в пълен синхрон с изискванията за лична неприкосновеност. Няма причина това да не е така. Така ще приключи със своето експозе. Искам да благодаря на двамата председатели, както вече казах. Много е важно да чуем какво ще ни кажат експертите днес. Много е важно да не ги забравяме, когато започнем процеса на писане на нормативните актове. Очаквам с нетърпение бъдещата ни работа в тази област. Надявам се, че ние ще бъдем лидери в защита на човешките права, без да влияем отрицателно на търговията и на иновациите. Благодаря, казва председателя. Започваме с трима експерти. Веднага ще им дам думата за 8 минути. Всеки един от тях ще има 8 минути и след това ще дам думата на колегите за въпроси. Всеки депутат ще има само една минута, тъй като времето е изключително малко. На първо място, с удоволствие, искам да ви представя господин Бен Вагнер. Той е от Европейския университет Виадрина, представител е и на Центъра за интернет и човешки права. Заповядайте. Thank. Благодаря много. Е, благодаря на двете комисии за това заседание и благодаря и, че сте толкова многобройни в тази зала. Доколкото виждам, почти няма свободни места и има правостоящи дори, за да чуем това изслушване. То е посветено на важен въпрос, който е от голям интерес е, за Европейския съюз. Ето как стигнахме до тук. Виждате хора, демонстриращи пред италианска компания поради това, че европейска система за наблюдение е доставена в Сирия по време на протестите това е, е ситуация, при която правителствата не си дават сметка какво се случва и НПО-тата трябваше да покажат какво се случва, за да се започне дебата по тези въпроси. На този слайд виждате, че има целенасочени наблюд... системи за наблюдение в различни места на света и те се намират в едни от най-горещите точки на планетата. На много места се използват тези технологии за нарушаване на правата на човека. Преводачите се оплакват, че трябва да говоря по-бавно, затова ще забавя темпото. Тук, виждате, имаме едни и същи хора, които бият камбаната. Не, и, и в, в някои случаи регулаторните рамки не могат да реагират. Тук, ако ще ви дам пример от Германия, на този слайд виждате снимка от Сирия, където две френски компании извършват дейност. Тук виждате, че водещо НПО от Франция FIDS аж подаде сигнали за нарушаване на човешките права с помощта на оборудване за наблюдение. Въпросът, който се поставя, как стигнахме до тук? Какво, какви промени е, наложиха тази ситуация? Ако разглеждаме следващия слайд, ще видим, че на много места в света се изнасят европейски технологии за наблюдение. На много места в света се използват за такива технологии, произведени в Европа. Какво се случва? Тук виждате преглед, който ви дава представа между, за разликата между регулиран и нерегулиран износ на технология за наблюдение. В синьо виждате лицензирания износ съгласно договорености в Германия между 2010 до 2013 година съответства данните, а в червено виждате данните от една германска компания, информацията за която изтече в интернет и, в, и тя не се обхваща от германската регулация за износа. Виждате от този слайд, че има проблем с регулацията, който трябва да бъде разрешен. На следващия слайд виждате, че не става въпрос само за отделен, въпрос, е, за отделен проблем. Той обхваща цели държави. На тази снимка виждате пример от Тунис и на него става ясно, че много държави участват в процеса. Има различни слоеве. Филтриране в интернет, също така нападения за, с хак, хакинг нападения. Всичко това изисква подкрепата на различни участници, не само за износа, но и за подкрепене на и поддържане на системите. Така че има взаимосвързаност за всички тези а, случаи. За жалост трябва да кажем, че в някои от тях е направено на ценово намаление, за да се използват, да се изпитат системите за наблюдение върху тунизийското население. Това беше допреди известно време, когато успехме да влезем, да внесем някои малки проблеми, е, промени. Защо ни интересува този въпрос в рамките на тази комисия? Мисля, че е много ясно, че тези въпроси трябва да продължат да се разглеждат и тази комисия трябва да бъде водеща по тях. Но въпросът, който се налага е, че ако всичко се наблюдава, какво е допълнението на тези технологии? Мисля, че хора от различни места по света показват какво се случва. Те и, и показват на света, че имат глас, че могат да бъдат чути и както виждате и на следващия слайд, ние имаме по-добро документиране на правата на човека. И също така се вижда отрицателното въздействие на технологиите за наблюдение върху тях. Виждаме, че технологиите, които се използват в различни места по света, имат съответния ефект върху правата на човека. И освен документите, трябва да кажем, че има коалиция, съставена от различни НПО-та, за която ще говорим във втората част от този панел. Тя е съставена от всички големи НПО-та в света, които разглеждат този въпрос и които си дават сметка за вредите от тези технологии. Също така, това доведе до съответните промени в политики. През 2013 година Васенарската договореност актуализира списъка с различни технологии за масово наблюдение, например. Също така трябва да поговорим за някои от определенията, за да можем да реагираме на предизвикателствата по този въпрос. Европейския съюз има своята роля в актуализирането на своите регулации по, на, на тази тема. Аз наскоро говорих с представители на тази тема и дебатът стана един от ключовете. Смятам, че това е важно, защото показва, че Европейския съюз взема темата за правата на човека на сериозно, но също така и нейната връзка с търговията. На следващия слайд виждате, че има компании, които продължават да извършват тази дейност, изтичат документи в интернет, в които става ясно, че дори най- сериозните правонарушители е, са готови да променят практиката си. Тук можем да, да говорим за споразумение за лицензиране, чрез които да се гарантира, че поне започваме е, да гарантираме съответствие с законодателство. Разбира се, това не приключва целият процес, има още стъпки, които могат да се приемат. Нещо много важно е и прозрачността. Тук става въпрос за дебатите около законодателството за износа, които се осъществяват при закрити врата. Това не е, е случаят в Европейския съюз, но със сигурност въжи за вас навската договореност. Не винаги сме сигурни кой носи отговорността и това е едно сериозно предизвикателство за отчетността и прозрачността на регулаторния процес. Това е в рамките на международни преговори, но трябва в този процес да участва гражданското общество и гражданите да разбират за какво става въпрос. Освен това, въпросът с криптирането е много сериозен. Няма да навлизам в подробности тук, но изделията за двойна употреба предмет на износ продължават да бъдат криптирани. Смятам, че това е едно неприемливо ограничение на правата на човека. Когато разберем, че криптирането е един от малките начини, чрез които хората могат да се защитяват от масовото наблюдение, масово наблюдение, което напоследък се случва повсеместно навсякъде. Та, криптирането е единствения начин за защита срещу това и е неприемливо правителствата да се опитват да регулират криптирането. На последния слайд съм сложила някои дефиниции. В пространството се чуха различни определения, киберинструменти, Европейската комисия говори за киберсигурност, говорим също така за технологии за наблюдение. Това са различни определения, за които става, в които става въпрос за различни неща, но когато става въпрос за регулации, трябва да сме напълно наясно какво трябва да се регулира, кой какво иска да регулира и да сме сигурни, че дефинираме нещата по един ясен и обективен начин, за да може да насърчаваме правата на човека в рамките на една по-широка политика за търговия. Както комисията предложи, Европейския съюз не трябва да позволява нарушение на правата на човека посредством износ на технологии от какъвто и да било вид от Европейския съюз. Благодаря. Благодаря много за тази изключително бърза и вдъхновяваща и подробна презентация. Сега ще дам думата на господин Кристиан Хорхерт, който е консултант по IT е, сигурност е, към е, един изключително известен компютърен клуб, така наречения Chaos Computer Club в Германия. А, благодаря. Аз а, имам а, писана реч, която сега ще ви прочета. Уважаеми членове на Европейския парламент, а, а, благодаря ви за поканата да участвам в а, това а, изслушване. нашия компютърен клуб съществува от 1981 година а, и ние много високо ценим усилията на парламента да работи за тази а, тема. А, сега ще а, говоря за няколко аспекта първо за проблема с обхвата, проблема с настоящата дефиниция и за опита, който имаме с контрола на ИЗОСа върху такива технологии. Първо, имаме проблем с обхвата. Нещата стават сложни, когато говорим за износ не на оръжия, а на технологии. Много често виждаме, че по време на дискусиите се явяват всъщност истинските проблеми. Охранителният софтуер обикновено има за цел да защити самите IT системи, за да може да се провеждат истински е, изследвания. Имаме е, нужда от такива градивни е, компоненти. И изследователите, които работят в областта на сигурността, трябва да работят с такива елементи. Сега, къде са проблемите в ежедневната работа на изследователите в тази е, област. Е, се вижда следното. За да се е, отстрани даден един проблем, трябва да се пишат софтуер и е, кодове, които отнемат е, много време защото ако не се установи какъв точно е проблема и ако не се отстрани той, клиента няма да може да работи с него и това прави софтуера уязвим. Наша обща цел е да се е, увеличи сигурността на хардуера и софтуера. Е, работи се с различни е, инструменти. Инструментите, които използва контрола на експорта, са и компоненти от така наречения охранителния софтуер което ни отвежда до втория проблем, проблема с дефиницията, която е дадена в Васенарската договореност. Европейския контрол на износа обхваща множество компоненти, много от които не са уникални за зловредния софтуер, а се съдържат като компоненти и в друг вид софтуер. Така че базови компоненти е, от охранителния софтуер, базови компоненти, които са необходими за сигурността на всеки един софтуер, попадат в обхвата на тази е, дефиниция. Тези компоненти се използват и за изследователска дейност, за разработка на охранителен софтуер, е, който използват малките и средни предприятия и е, правителствата на държавите. Е, така че охранителният софтуер трябва да открива и отстранява проблеми в софтуера. Uh следенето означава да се събират е, е, данни, да се събират и да се е, преглеждат, което предполага да се навлиза без разрешение и да се придобива достъп до лични данни. Понякога Така нареченото ексфилтриране на данни е необходимо. на места. Това е просто трябва да сме наясно, че ние трябва да разработваме охранителен софтуер и да го използваме като компонент за сигурността на останалия софтуер. Така че дефиницията на този, на този софтуер е изключително широка и това застрашава изработването на компоненти за гарантиране на сигурността на софтуера. Освен това, изследователската дейност а, възпрепятстването на изследователската дейност в тази област може да застраши защитата на човешките права. С което стигаме до третата, третата част, да видим какви са а, полуките, които трябва да извлечем от досегашния а, опит. Без а, 90-те години, по време на така наречените е, е, кибервойни, е, са взети решения, които е, и до днес е, са в сила е, и е, пречат на нашата е, работа. контрола върху експорта и върху така наречения охранителен а, е, а, е, софтуер, а, е, засилването на този контрол ще възпрепятства дейността по а, създаване на сигурност във всеки един а, софтуер. Така че това дори не са двете страни на една монета. Монетата е една и съща и страната е една и съща. Ако продължавате да смятате, че, че контрола на износа а, а, има повече ползи, отколкото а, а, вреди, а, трябва още веднъж да, да помислите. И последното, което искам да кажа, е, че не трябва да, да се забравя, че кодовете могат да се сравнят с, с една реч. Така че е, ограничаването на тази свобода ще представлява и ограничаване на правото на е, изразяване. Благодаря, господин Рах. Е, това беше гледната точка на потребителите, след като е, чухме гледната точка на учените. Сега нека да чуем гледната точка на промишлеността господин Маркос Нордойс, менеджер по експортния контрол. Благодаря, уважаеми председатели, госпожа Валенсиано, господин Ланги, уважаеми депутати, уважаеми експерти, уважаеми участници, много хора има в залата, това е много интересно. Аз се казвам Магнес Нордеус и представлявам цифровата технология в Европа. Както председателя каза, аз съм менеджер по въпросите на контрола върху износа в организацията Digital Europe и се занимавам освен това с политиката по контрол върху износа в Европейския съюз. Освен това съм и правен съветник в шведската телекомуникационна компания Ericsson. Digital Europe обединява информационни технологии, комуникационни технологии, сектора на потребителите. Ние представляваме 59 международни компании и 36 национални асоциации за търговия в Европейския съюз. Общо взето 10 000 различни дружества и 2 милиона служители Искам да благодаря за това, че ме поканихте. Искам да представя освен това позицията на индустрията. Няколко думи в началото от гледна точка на контрола върху износа. Економическото положение днес е, е специално в държавите членки и има сериозна конкуренция. Ето защо ресурсите трябва да се изразходват за най-деликатните, чувствителните продукти. Това може да се улесни чрез така наречените общи разрешителни за експорт. Едно подобно оптимизиране би създало един добър контрол за чужди продукти в Европейския съюз и би гарантирало равнопоставеността в 28 държави членки. В тази връзка смятаме, че Европейския съюз трябва да разгледа възможността за по-голям набор от такива общи разрешителни, включително за криптография, полупроводници и междуфирмени трансфери. Накрая, Европейския съюз трябва да бъде модел за поведение, когато става дума за системите върху системите за контрол върху експорта. Европейската индустрия трябва да извърши много подготвителна работа, когато става дума за съответствие по отношение на експорта. Европейските компании действат на глобални пазари и са засегнати от много различни системи за контрол върху експорта, които не са хармонизирани. Добре е да има една балансирана и пропорционална система за контрол в Европейския съюз, която всъщност би укрепила конкурентоспособността на цифровите технологии в Европа. Искам да ви благодаря и за това, че сте толкова отдадени на тази тема. Наред с контрола върху износа обаче, има и други проблеми, които се създават. Знаете за Wikileaks, знаете за Едуард Сноудън, все повече се говори за киберсигурност, а днес пък говорим за човешки права. И тази тема трябва да получи повече внимание, особено след арабската пролет. Искам да подчертая, че Digital Europe е готова да работи и работи за укрепването на човешките права там, където те не са дадени в пълна степен. Всъщност много от нашите членове имат такива програми, прилагат нови политики и процеси в това отношение и са включили човешките права в тяхната корпоративна култура. Ние зачитаме Универсалната декларация за човешките права и водещите принципи на ООН в това отношение. Ние смятаме, че най-големия наш принос по отношение на човешките права е да работим за това, че комуникациите и свързаността между хората да удовлетворяват основните човешки потребности. Не трябва да забравяме, че контрола върху ИКТ, информационните и комуникационните технологии, не трябва да пречи на възможностите, които тези технологии създават за целия свят. Естествено, важно е да се защитават човешките права и разбираме, че има някои стремежи да се е, забрани износа на определени стоки от Европа. Предизвикателството обаче е да се намери точното равновесие. Когато става дума за новите форми на контрол, особено когато те са едностранни, много е важно тези форми да бъдат положени на оценка и да се знае какво ще бъде въздействието от тях. По този начин ще избегнем самоналагането на търговски бариери, което ще е много скъпо. Може и да изглежда лесно решаването на всички тези е, проблеми само чрез е, налагането на нови форми на контрол върху експорта. Е, моя опит показва, че е изключително трудно обаче да се определи кое трябва да подлежи на контрол и кое не. Онова, което може да се използва за цифрово наблюдение, може да се използва и в ежедневния живот. Например, антивирусния софтуер като цяло е охранителна система, система за наблюдение. Същото въжи за филтрите за нежелана поща или за счетоводните системи на някои компании, които се занимават с цифрова търговия. Много продукти могат да се използват и в обикновения, в нормалния живот и в военния живот, за, за целите на, на, на военните. Много е важно да се отчете е, тази разлика по силата на така наречената Васенарска договореност вече има нови форми на контрол, е, и те сега са задължителни за много различни държави, включително и държави, които не са от Европейския съюз. Когато става дума за новите форми на контрол, надявам се, че посланието ще е ясно. Индустрията на цифровите технологии в Европейския съюз е изправена пред жестока конкуренция от а, трети страни. И ето защо контрола върху износа трябва да бъде съразмерен да бъде преценен спрямо резултатите и ползите. Когато се прави предложение за няколко законодателство, трябва да има оценка на въздействието, тя трябва да е подробна, трябва да се знае какви ще са разходите и ползите. С тази оговорка искаме да кажем, че има и много други аспекти на настоящата политика по контрол върху експорта. Комисията, например, предлага да се намалят разликите между държавите членки чрез по-голяма хармонизация на практиките и процедурите. Много е важно да има оптимизиран процес на контрола за най-малко чувствителните продукти чрез допълнителни общи разрешителни, например за криптиране или научна и развойна дейност. Надяваме се, че Европейския съюз ще продължи да бъде лидер в областта на контрола върху експорта. Благодаря за вниманието и за това, че ме поканихте. Благодаря, казва председателя. Сега ще дам думата на депутатите. За момента никой не иска думата. Това малко ме очудва. Господин Рюбик. Благодаря за für благодаря много за интересните изказвания. Искам да обърна внимание, е, че е, парламент е, е изготвил проучване, изследване върху средствата за масово наблюдение. Искам да ви препоръчам да използвате това изследване, защото в него има ясни дефиниции за различните области и те могат да се окажат от значение за предстоящата ни дейност. Следващия оратор. Благодаря много на всички панелисти за това, което ни е, представих. Първо имам една молба, ако е възможно да ни предоставите презентациите. Ня, няма нужда да са преведени, на английски достатъчно. Второ, имам един въпрос, който че може би, от моето незнание. Аз не съм специалистка в тази е, област, но искам да попитам нещо. Имам чувството, че цялата тази техника, целият този стремеж да се контролира един определен е, сегмент, колкото и смислено да е това, е, дава възможност за контрол и в други области, например за контрол на личните данни. Аз не виждам по какъв начин точно могат да се разделят нещата, ако дадена институция не желая да направи това раздел. Може би може да ме поуспокоите или пък да ми кажете как стоят нещата. Благодаря, Юдит. Юдит. Като е, слушах изказването на господин Вахнер и господин Бърц и като се опитвах да разбера казаното от тях, ми се струва, че те си противоречаха. Казаха противоречащи си неща, защото е, Доколкото разбирам, тук става въпрос за изделия с двойна употреба, за износа на такива технологии в страни като Либия, Тунис и Египет, където се е, работи, където има посегателства на човешките е, права, но това беше едната теза, а другата застъпена теза беше, че това не е добра идея и ми се иска съвсем с прост език да ми обясните точно какви са ви посланията, защото това е един ключов въпрос, без да говорим за байтове. Благодаря, госпожа Родригес. Благодаря за тези презентации. Аз също останах с такова впечатление. Нещата не бяха достатъчно ясни. На моменти ораторите си противоречаха. Останах с впечатлението, че правата на човека са предмет на економическата логика, тъй като тук става въпрос за износ. Следователно, е, ще е полезно да чуем по-подробни обяснения, тъй, тъй като този въпрос за въпроса за правата на човека е ключов за Европейския съюз. Anche io mi, mi associo a quanto è stato detto negli... По отношение на различните изказвания, Остана с впечатление, че имаше значителни разлики между презентациите, които чухме. Фокусът на тази дискусия тук е по-скоро различните конфликти, съществуващи между търговските споразумения и промените в тази област. Може би в дискусията ни се съсредоточихме твърде много върху различните спогодби и споразумения, които са сключени до тук. И по-конкретно интересуваме тип и различните последици от, от а, споразумението за трансатлантически инвестиции и търговия. Господин Чекос има думата. Thank you. Good morning. Thank you. Благодаря. Благодаря много за презентациите. Това беше едно чудесно въведение в, в тези нови технологии. Неща, които ни помагат да оцеляваме в този сложен свят днес, но същевременно представляват и нови предизвикателства и рискове. Интересуваме в каква степен е сътрудничеството между е, е, дружества в този сектор от Европейския съюз и дружества от трети страни, които много бързо се развиват в тази насока. От тези страни има много интересни идеи, големи иновации. Според вас съществува ли риск за това сътрудничество, дори да не е то официално, е, с компании от трети страни? Представлява ли предизвикателство? Благодаря. Давам думата на комисията. Господин Павло Грацоти. Thank you, Chairman. Благодаря, уважаеми членове на парламента. Благодаря ви за тази инициатива. Първо, в Комисията, искам да се, от името на комисията искам да се съсредоточа върху казаното от ораторите, с което сме съгласни, а именно това, че тези технологии могат да бъдат използвани за нарушаване на правата на човека. Какво сме направили до тук? Господин Вагнер говори малко по тази тема. От няколко седмици насам приехме регламент, която се надяваме да увеличи синята линия в графиката, която показахте, най-малкото да достигне червената. Нещо, което всички казаха е, че нещата са се променили значително, контрола върху изнеса се е променил коренно. И, и тук не става въпрос за добри и лоши. Нещата не стоят по този начин, не са черно-бели. Те са много по-сложни и следователно е необходим много по-гъвкав подход. Ето защо бих искал да благодаря на изказалите за фокуса върху необходимостта от регулация. В момента имаме готов преглед на регламента, за въздействието на контрола върху износа. Също така извършваме и изследвания, за да може те да послужат за основа на, на регулациите, които ще приемем. Необходим ни е един гъвкав и целенасочен подход – както и представители на индустрията казаха, ако се опитате да хванете всички, няма да успеете. Американците също работят в тази насока. Контрол върху износа има много добри постижения и едно от тях е, много един от техните принципи е, че трябва да се изгради висока ограда около малка градинка. Ето защо трябва да се съсредоточим върху контрола, върху износа, върху общите разрешителни и да не да се борим срещу незаконната търговия. Наистина имаше е, противоречия в изказванията, но според мен те касаеха по-скоро какво трябва да бъде предмет на контрол. Ето защо са ни необходими експерти. Комисията се опитва да сформира експертна работа с държавите членки, с заинтересуваните страни от там, с представителите на индустрията, за да можем да се възползваме от познанията в тази област. Най-важни са заинтересованите страни, както производителите, така и търговците, така и НПО-тата. Необходима ни е информация за да сме сигурни, че разглеждаме правилните заплахи. Съществуват и рискове, е, свързани с контрола, е, но става все по-ясно, че за да участваме в световната високотехнологична индустрия, трябва да има износ – ако разгледаме какво прави Китай в този момент, в тази област, как техния износ се извършва без те да участват в различните режими на този етап, ще видим, че има някои доста интересни практики. За сега няма да коментирам по тетип и Съединените щати. Съм, сигурен съм, че там се вземат предвид съображения, свързани с правата на човека. Благодаря ви за тази възможност за изслушване и с удоволствие очаквам нашата бъдеща работа заедно. Благодаря. Сега ще дам думата на експертите, не повече от 3 минути на човек. Господин Вагнер. Благодаря. Нека да отговоря сега на различните зададени въпроси. Темите, които обсъждаме днес, е, са, са важните, засягат е, търговското и економическото споразумение с САЩ, е, например. Трябва да гарантираме, че хората гледат на търговията като нещо приемливо, нещо жизненно важно, за да може Европа да съществува един от членовете на вашата комисия каза, че човешките права обаче остават второстепенни спрямо интересите на промишлеността. Ето защо трябва да гарантираме, че всички въпроси, които се обсъждат, ще включват в крайна сметка в себе си аспекта на човешките права. А търговията трябва да остане легитимна и трябва да остане механизъм за засилване на човешките права. На нея не трябва да се гледа като напречка в това отношение. По отношение на казаното от госпожа Шерджентини, разнобоя между ораторите, не мисля, че това е така. Всъщност Колегите казаха, че има технологии, които могат да овластят хората, криптирането, например. Всички сме за човешки права. На лице е въпроса с определенията, кои технологии, кои технологии трябва да се включват и кои не трябва да се включват. Експорта и контрола върху експорта е важен стълб. Как той ще се приложи не зависи от мен. Чувам от промишлеността, че има изпълнение, има вече три седмично прилагане на съответния регламент. Много е важно да се подобри в очите на хората имиджа на международната търговия. А това ще стане, когато наистина работим за насърчаване на човешките права и поставяме ударението и върху тях. В всички наши стремежи и действия трябва да правим приемливото. Следващия оратор. Според мен има разнобой, защото ние смятаме, че най-важното се крие в определенията сигурността на софтуера или несигурността на софтуера, това са много важни въпроси. Има, например, 10 000 видове софтуер. Е, в е, това отношение 10 е, 000 видове софтуер, които могат да се определят като подобряващи сигурността. За да стане софтуера обаче още по-сигурен, трябва да водим открит дебат. Има страшно много закони. В Германия съществуват така наречените закони Хекатулс. Всичко се свежда до сигурността. Е, за момента една от основните заплахи е несигурността по отношение на софтуера. Тук не става дума само за търговия или за човешки права, става дума за обща сигурност. Контрола върху експорта се основава на Васенарската спогодба, говори се за е, софтуер, охранителен по своя характер, за охранителни системи. И се казва, че има изключение, че някои видове софтуер не трябва да се включват под тази обща шапка, но те не са достатъчни тези изключения, за да се реши проблема. Сигурността на софтуера не се осигурява само от компаниите. Тя се осигурява от университетите, от децата, които си играят с технологията, ако искате. Ако успеем да си поставим по-високи критерии, отварям скоба, в Германия последиците спрямо така нареченото AWG са следните. Може да отидеш в затвора за 5 години, ако не спазваш общите регламенти за контрол върху експорта. Не виждам защо трябва да се отива в затвора, просто защото е, някой не спазва разпоредби, които не познава. компания, която продава технологии за данъчни системи може да бъде подведена под отговорност. И то много лесно. Така че трябва да се поговори много сериозно по тези проблеми. Контрола върху експорта в момента е контрапродуктивен, според мен. И накрая господин Нордеус. Благодаря. И аз искам да кажа няколко думи за сложността на това да се регулира нормативно тази област. Всички сме на едно мнение в тази връзка. Аз съм от телекомуникационния бизнес и ще го използвам като пример. Ние допринесохме за едно проучване на Института за човешки права и бизнес. Там се казва, че е много важно да се постави ударението върху точните продукти. Понякога определени мерки могат да нарушат равновесието, да нарушат нормалното функциониране на комуникационните технологии, а те са много важни за третите държави. Както каза и комисията, на лице е така наречената чужда наличност на някои продукти – в телекомуникациите, например, има списък от продукти, които са задължителни и ако ги няма в Европейския съюз, те трябва да се купят на друг пазар. В този случай не можем да постигнем кой знае колко. Европейските компании в по-голяма степен отчитат човешките права и ги включват в корпоративната си култура. Когато става дума за глобалните системи за контрол върху експорта, много е важно в света да има една система. Много е трудно да се приложи е, контрол върху експорта. Ериксон, например, има 1,2 милиона продукти. И ако ги класифицираме спрямо 100 системи за контрол, това ще е едно невъзможно начинание. Трябва да има система в Европейския съюз, която да е една, която да може да се използва. Да се надяваме, че тази система, когато тя се появи, ще може да се прехвърли и върху, върху други продукти. Това, което правим, засяга економиката. Дали експорта и контрола върху него и човешките права са в разрез. Моя опит е, показва, че компаниите преминават към саморегулация. Трябва да се поговори по други теми. Контрола върху експорта е само една част от проблема. Има обаче налагане на някои компании на други програми с цел да се демонстрира респект за човешките права. И накрая много е важно да се поговори и за по-малко чувствителните продукти. Европейския съюз трябва да постави ударението върху тях. Те трябва да се разпространяват по-свободно. Не може да имаме една и съща регулация за диамантите и за трохите, ако мога метафорично да се изразя по този начин. Благодаря, благодаря на нашите експерти, благодаря им за информацията, за отговорите. Обеден съм, че вашите презентации ще бъдат една добра основа за бъдещата ни работа, за бъдещото законодателство. От комисията чакаме предложение, чакаме го вече от дълго време. Да се надяваме, че в комисията Инта ще има обща позиция по това бъдещо законодателство. Благодаря, госпожи и господа. За съжаление, аз трябва да си тръгна сега и ви пожелавам успех от тук нататък във втората част на изслушването. Yes, of course.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 И така, нека да продължим работа. Или поне да се опитаме да започнем. Let's begin, please. Нека да започнем. Tenemos tenemos mucho de qué hablar en esta segunda parte y tenemos poco tiempo. И така, имаме много работа по време на втората част от изслушването, а времето е много малко. Бих искала да ви представя следващата група от експерти. Те ще говорят за въздействието на технологиите върху човешките права. Въздействието им върху наблюдението, какво се случва с използването на тези технологии, какво се случва в различни части на света, каква е отговорността на Европейския съюз по този въпрос при мен отдясно е господин Франк Деларо, който е бивш специален докладчик на ООН по въпрос за насърчаването и защитата на свободата на словото и изразяването. Освен това, той е директор на центъра Робърт Кенеди в Европа. Тук е и професор доктор Мариан Кноер. Тя е от факултета по политология в университета на Хилдесхайм, господин Кенет Пейдж, служител на Privacy International, много важна организация, Сара Макюн, тя е от университета в Торонто и се занимава с правата и гражданството в цифровата епоха. господин Господин Венцел Михалски също е тук от Германия, от Human Rights Watch. Всеки от вас ще има по около 8 минути. Много важна е темата, но нямаме кой знае колко време. За нещастие първо ще дам думата на господин Ларо ще трябва да ви прекъсвам, прекъсвам в момента, в който ви изтече времето. Благодаря много за поканата. Ще започна като благодаря на тази комисия за поканата да съм тук. Много е важно да постигнем този изключително важен въпрос, както за настоящето, така и за бъдещето. Свободата на словото и свободата на а, личен живот е, са основни права, но е много важно да се установи връзката между нас. Не можете да имате пълна свобода на словото, ако нямате гарантирана свобода на личен живот. Липсата на личен е, живот има изключително сериозен ефект върху възможността за упражняване на свободата на словото, за предаването на послания и идеи. Но още по-важно е и, че има ограничителен ефект върху журналистиката, защитата на информацията и свободата на пресата. Всички те са изключително важни за демократичните общества. Всички права са на равна, са равностойни, но е много важно те да бъдат улеснявани посредством участие на гражданите. Това се случва днес в интернет. На предходния панел беше споменато, че бяха дадени примери с населенията на Тунис и Египет, в които те надигнати глас и бяха чули, чути и диктатури от над 30 години бяха прекратени. Какъв е основният проблем с наблюдението? Първо, Наблюдението може да е правомерно, когато е в рамките на закона и в рамките на демократичните общества. Да, държавата има задължението да защитава правата, но също така и сигурността на гражданите. И тук има много сериозен дебат за установяването на конфликта между двете. И двете са възможни по едно и също време в едно истински демократично общество. И в тази връзка е изключително важна защитата на основните права, защото тя засилва демокрацията. Та, ако наблюдението е изключително необходимо за разследване на, на престъпление, то тогава ще бъде наложено. Но днес говорим за това, че електронните комуникации и предвид а, настоящата ситуация много трудно се получава решение на съдя в конкретни раз, разследвания. Съответната процедура трябва да се спазва, при която съответният орган от държавата, който не извършва наблюдението, участва. И тези елементи се губят. Съществуват парламенти и конгреси в редица страни по света, които имат функциите да следят тези дейности, но в действителност това е едно толкова огромно измерение, че те нямат капацитета да го осъществят. Дори специални съдилища са установени за тази цел но тези съдилища дават общи разрешителни за наблюдения, коя, които не преследват целта за защита. И в Женева проведохме дискусия между целенасочено наблюдение и масово наблюдение. Лично аз смятам, че ако става въпрос за масово наблюдение в трета страна, е не пряко нарушение на основните права, защото няма ограничение на упражняването на правомощие. Правата на човека и равновесието им с правомощията на държавата винаги тънък баланс, защото държавата има задължение да защитава сигурността на индивидите, но не бива да злоупотребява с тези правомощия и да погазва правата на човека. Разбира се, сигурността е изключително важен въпрос. Знаете, Белгия в момента е, преминава през много специален период след събитията, след нападението в Чарли, Шарли Ебдо, което промени цялостната ситуация в Европа. Но смятам, че е много важно да се реагира по последователен начин, чрез засилване на демокрацията. Когато се случиха събитията в Осло, стрелбата срещу млади деца, реакцията на правителството в Осло беше да се гради повече демокрация, която да е по-силна и да се основава на участие на гражданите. И според мен това е пътя за засилване на демокрацията. Какви са основните измерения на това? Първо, да се разбира сигурността и да се разбира това, че сигурността, свободата на словото и на личния живот могат да съществуват едновременно. Също така трябва да изпълняваме законни, разрешени процедури за наблюдение, независимо дали става въпрос в рамките на нашата държава или навън. Защото в много държави съществува изкушението да се каже, зачитаме правата на нашите граждани, но когато става въпрос за чужбина, нещата стоят по различен начин. Това е, е много важен момент, защото по този начин се погазва универсалността на основните права на човека и също така на потребителите на интернет. Да, това е изключително важен елемент. И на последно място, не можем да приемем масовото наблюдение като нещо необходимо. Трябва да съществува някаква форма на целенасочено наблюдение в рамките на демократичните общества, която да следва демократични процедури, установени от институциите. В идеалния случай в обществата трябва да има открит дебат, в, кой, в който да участва гражданското общество и тук ви поздравявам за днешната ни среща. Защото правата на човека не могат да идват на второ място след износа и след економическата логика. И също така те трябва да са част от а, програмите ни в областта на сигурността. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря за бързата презентация. Разбира се, ще ви дадем отново думата след въпросите. Сега госпожа Марияна Кной. Е, е ще говоря на немски, ако е възможно. Благодаря. Благодаря ви за поканата да говоря пред вас. През следващите няколко минути ще се занимая с а, въпроса на развитието и проблемите на интернет свободите в а, а, държави с еднолични режими. Там ще говоря за държави, които ограничават или напълно а, забраняват свободата а, не, в интернет. Ще разкажа за това как емпирично изглеждат нещата и какви са мерките, които ползват такива държави. Интернет представлява предизвикателство за едноличните режими, които се чувстват застрашени от интернет, просто поради причината, че интернет и социалните медии позволяват бързата, интерактивна и мултимодална комуникация, а това застрашава едноличните режими. От друга страна обаче, авторитарните режими сами използват интернет, защото те представляват много привлекателен потенциал да бъдат използвани за целите на едноличните режими. С други думи, ползването на интернет, интернет медиите е двояко при едноличните режими. Имаме такива режими, които а, е, не допускат никаква свобода а, е, в интернет. А, е, тези държави е, са по целия свят, започвайки от далечния изток през Близкия изток и така нататък. Знаем за такива примери от а, Корея, Китай, Миямар и така нататък, в Беларус, Узбекистан. Русия, Азербайджан, Казахстан, и Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Бахрайн, но също така и Турция. Турция а, показва, че не само закостенелите авторитарни режими реагират агресивно по отношение на интернет медиите, но и смесените режими. Това, което може да се констатира от развитието е следното. Е, едноличните е, режими е, вече доста умело използват интернет за контрол на комуникацията или за блокиране на комуникацията. Това означава, че техническия прогрес, от който се ползват потребителите на интернет, могат да се използват и за целите на авторитарните режими. Е, това първо. Второ обаче се наблюдава и още едно развитие. Наред с е, техническото следене на комуникацията, през последните години е, се наблюдава засилено тенденцията за разширяване на правните и административни правила и ограничения. С други думи, режимите, наред с техническото блокиране или филтриране на информацията, отнасящо се до голямата маса от потребителите, създава вече административни и правни ограничения, насочени към самото съдържание на информацията. По този начин тези мерки са обърнати към определени групи от потребители и на тази основа се засилва и преследването на индивидите. С други думи, едноличните режими вече са променили своя подход. Те са променили своя отбранителен дилетантски подход от началото в един доста по-фин и диференциран подход. Сега ще се спра някои категории мерки, за да разграничим и как отделните мерки влияят върху човешките права. Първата група мерки бих нарекла репресивни мерки. Това не е нищо ново. Започва с ограничаване свободата на медиите, физически заплахи, убийства на интернет журналисти и блогъри. Актуалният случай е на Бадаби. Тези мерки бяха произволни в миналото. Втората група са така наречените твърди мерки за контрол, които от своя страна могат да се разделят на две групи. На технически, както казах, от една страна и на правни или административни от друга страна. Няма да говоря за техническите мерки, е, те вече бяха споменати и са известни в рамките на тези технически мерки могат да се блокират цели мрежи, да се упражнява цензура, могат да се използват системи за филтриране, да се блокират IP адреси, да се съставят черни списъци с ключови думи, да се търсят такива ключови думи. Правните мерки, които вече споменах, са насочени към онлайн комуникацията и темите на тази комуникация. Мерките в тази група много се увеличиха през последните години. Дефинирани са теми, които са недопустими или е, забранени. Е, е, любими понятия са защита на националната сигурност, е, защитата на децата и младежите, жените, заради социалния морал, порнографското съдържание, защита от богохулство, на обида на към религиозните е, символи, защита на държавата, забранени са така наречените антидържавни изказвания и така нататък. Тази група от мерки е, особено много се разшири през последните години, доста по-детални са списъците с недопустимо съдържание. С тези мерки се създава правно основание за следващите репресии и преследването на а, отделни личности. По този начин а, се легитимират в морално отношение е, подобни ограничения в свободата. Третата е, възможност за твърди контролни мерки е, са така наречените административни мерки. През последните години наблюдаваме как тези мерки се развиват и се разширяват, като се използват е, държавни е, служби е, за упражняване на контрол. Е, Използват се специални звена за следене и контрол на такива антидържавни изказвания, така наречената интернет полиция, интернет комисари. Принудата за регистрация на определени интернет страници в държавни регистри също е част от тези мерки. Трето, наблюдава се и категорията на така наречените меки е, мерки за контрол. Авторитарните е, режими в рамките на тези мерки се възползват от мрежата, за да легитимират собствените си режими. Тоест, е, едноличните режими сами използват мрежата, създавайки програми за електронно правителство, електронно участие на гражданите, за да за да се легитимират пред народа си и за да получат от него подкрепа. Тоест, с програми за електронно правителство в програмата за електронни правителства на ООН е, участват и еднолични е, е, авторитарни режими. По този начин те симулират близост до гражданите и прозрачност. По същия начин стоят нещата с така нареченото електронно участие на гражданите създават блогове и интернет страници в които гражданите могат да общуват със своето правителство, с органите на местното самоуправление. Това симулира участие на гражданите, поемане на отговорност. Държавите, които симулират по този начин са Бахрен, Сингапур, Казахстан. Имаме вече голям опит с тези държави. Авторитарните режими по този начин, чрез интернет, хвърлят върху себе си положителна светлина и подобряват своя имидж. Тези методи, които се развиват през последните години, е, доказват е, проактивното поведение на авторитарните е, режими. Те много по-засилено използват мрежата, за да създадат по-добра легитимност за своето управление. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Е, Благодаря. Сега ще дам думата на господин Кенет Пейдж. Той е представител на Privacy International. Благодаря, уважаеми председатели, уважаеми депутати. Благодаря за възможността да участвам в това толкова важно изслушване. Аз съм от Privacy International, това е организация, която се намира в Лондон, но се занимава с проблемите в целия свят. Ние следим основно за търговията на системи за наблюдение от компании в развитите страни, като Великобритания, Германия, Франция и Италия, към други части на света. През 2014 година ние Формирахме коалиция срещу незаконното изнасяне на продукти за наблюдение заедно с Amnesty International, е, заедно с Дигитале Гезел Шафт и Международната федерация за човешки права. Много често купуващите тези продукти са правителства и правоприлагащи органи е, на репресивни режими. Е, тези е, правителства и ведомства използват е, технологии за наблюдение с цел да шпионират своето собствено население. Това от своя страна води до произволно задържане, побои, изтезания, убийства без съд и присъда и така нататък. За съжаление, оратора чете с много висока скорост и ние не можем да предадем достоверно това, което е чете, но ще положим всички усилия. През последната година много от членовете на така наречената коалиция КОС отбелязаха, че нараства използването на технологии за наблюдение от различни правителства. В Виетнам, Китай и други страни, например, с цел следене на блогъри. Human Rights Watch публикува един доклад за интернет наблюдението в Етиопия. Правя се International пък публикува доклад за широкото използване на цифрово наблюдение в Централна Азия. Има и различни е, жалби спрямо използването на софтуер за наблюдение на чужди граждани в Великобритания, например граждани на Бахрейн или етиопски беженци. Има доказателства за използването от страна на бангладешката полиция, така наречения батальон за бързо реагиране, използване на технологии за наблюдение на мобилни телефони. Миналата година документи, които изтекоха, показаха, че Вътрешното министерство на Египет купува технологии за наблюдение с цел наблюдаване на социални медии. Има примери, които освен това показват, че така наречения продукт FinFisher се използва за наблюдение в Пакистан и в Бахрейн на активисти, борци за човешки права. Трябва да се признае, че всички тези продукти могат да се използват за вътрешни репресии. Европейския съюз трябва да наложи ембарго на износа на продукти, които могат да доведат до такива репресии. През 2014 година се появи информация от страна на Hacking Team в Италия, че се използва продукт за следена на журналисти в САЩ, които работят за независима етиопска медия. Това са продукти, които могат да хакнат камерата и микрофона на компютър без потребителя въобще да разбере. Компанията от Италия казва, че продава своето оборудване само на правителства. Какво трябва да се направи? в Европейския съюз. Трябва да има контрол върху експорта, който да е по-добър, трябва да има изисквания за лиценз. Днес, например, няма нужда от лиценз за различни фибротехнологии. Много е важно да се отчита въздействието върху човешките права на трансфера, на продажбата на всеки един продукт. Трябва да има оценка на въздействието на всеки краен потребител и да се знае какво правителство ще използва в крайна сметка тези технологии. Когато има информация или съмнение, че продукт ще се използва от лице, което вече е нарушавало човешките права, трябва да има отказ за такава продажба. Миналия ноември Европейския съвет по външни въпроси призна, че технологиите могат да се използват за нарушаване на човешките права. Не можем да обръщаме гръб на безконтролното разпространение на такива продукти и технологии. Трябва да се предприемат мерки, като например да се изиска от индустрията да бъде по-прозрачна, да се налагат изисквания за лицензиране. Контрола върху експорта не е панацея, но то е един много важен компонент от цялостната стратегия. Индустрията също има нужда от ясни разпоредби за контрола и последователност при изпълнението. Основното предизвикателство е да се намери начин да се спрат рисковите трансфери, без да се спират онези продукти, които защитават борците за човешки права. За да стане всичко това, гражданското общество и учените трябва да участват заедно в изграждането на нормативната база. Когато Европейския съюз формира механизъм за преглед на политиката си по износа, той трябва да вземе предвид това, което казвам. Трябва много да се внимава и с така наречените продукти за двойна употреба и списъка за тези продукти. Трябва да се види какво може да се включи и какво може да се извади от а, този списък и всички продукти в него трябва да се подлагат на оценка на риска. Трябва да има независим механизъм за наблюдение на износа на продукти за контрол. Арабската пролет показа, че много правителства използват европейски технологии, за да задушават свободата на словото, за да потискат борците за свобода. Този месец, например, швейцарското правителство преразгледа своите лицензи за мобилни технологии за страни като Етиопия, например. Имаме възможност сега в Европейския съюз да докажем, че ние се стараем да защитим борците за човешки права, естествено трябва да се намери точното равновесие между търговията и човешките права. Би следвало да работим и в двете посоки. Следващия оратор, госпожа Кун от Канада. Благодаря за възможността да участвам тук. Казвам се Сара Макюн и съм консултант към университета в Торонто. За около 10 години събирам документи от изследвания в областта на погазването на правата на човека. Това включва техническа криминология и също така правни анализи. Виждаме, че рисковете за правата на човека, проистичащи от заплахите от цифровизацията, са наистина присъстващи почти в всички части от обществото си. Даваме сметка, че съществува, но на много малко места има реална защита от тях. Това предоставя възможност за световните участващи страни да предприемат мерки, както в съответните си държави, но и в чужбина. Също така това има и, дава и възможности за сътрудничество. Само започваме да работим в тази бързо развиваща се ситуация. Нашата изследователска лаборатория цели да предостави практически доказателства по този въпрос, свързан с дигиталните заплахи. Наскоро публикувахме 4 годишно изследване и днес искам да ви покажа какво сме разбрали по отношение на характеристиките и за заплахите. Но трябва да кажа, че има и много, което все още не знаем това трябва да е приоритет при, опитван, при опитите да се намерят отговори и накрая ще се опитам да дам някои първоначални препоръки. Какво знаем до тук? В цифровия свят организациите от гражданското общество са изправени пред същите заплахи, но разполагат с по-малко ресурси, за да се защитават. Виждаме, че едни и същи участници нападат и се извършва тези нападения върху е, гражданското общество, също така върху правителствени и неправителствени организации. Второ, също така, използвания malware в тези нападения е сравнително упростен, но трябва да се има предвид е, различните нападения върху търговски субекти. Повечето от нашите наблюдения бяха свързани с доста уязвими субекти и до сега сме и сме видяли само един изключително софистициран софтуер. Така че технически тези нападения не са изключително софистицирани. Най-често се използва доста упростен малуер. Основния malware е доста опасен в сравнение с по-развитие. Експлойтовете предоставят инфилтриране, също така предоставят информация за аудиозаписи. Следователно, като, изпо... като разглеждаме използването на а, изключително развит охранителен софтуер, а, това трябва да е много важно и всъщност разглеждането на технологиите предмет на износ са само един елемент. Какви са различните практики, които съществуват? По този начин ще можем да видим какви са възможностите ни при различните канали за износ. На трето място – много често се поддържа достъп в различни платформи, кой, е, който и това, този продължаващ достъп, това продължаващо намесване е, свидетелства за една последователност в практиките. Четвърто, тези нападения подкопават е, организациите от гражданското общество, също така тяхната комуникация. Понякога има изтичане на информация, но понякога те поставят риск и за безопасността на отделните лица. Съответните целенасочени нападения понякога са насочени към правителствени организации и понякога представляват опити за намеса. Също така, те водят до значителни финансови тежести. Оценките на сигурността, също така инфраструктурата за сигурност, са изключително важни и много често струват високо, са изключително скъпоструващи за търговските субекти. Много често. Те, цифровите нападения също така имат е, психологически и социални въздействия. Например, цифрови инструменти като Skype, например, са изключително популярни и те предоставят ефективни възможности за комуникация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 да, въздействията са психологически и емоционални. Например, в рамките на нашето изследване един индивид пока... показа, че записа му на Skype акаунта е довел до изключително сериозни емоционални последици за няколко дни. В най-сериозните случаи на целенасочените цифрови нападения са компрометирали безопасността на индивиди и на организации. Например, конкретно насочена нападение с malware, malware е, осъществено от ИДИЛ. Това нападение цели да се получи физическото место положение на бойци на ИДИЛ. Други ситуации, използващи цифровата сега я Председателката. От италианската кабина има сигнал. Е, Оратора трябва да говори по-бавно, да чете по-бавно, защото е невъзможно за превод. Накрая това, което става ясно е, че целенасочените нападения нямат граници и дори достигат места, които според нас бяха безопасни. Те предоставят ефективни начини за, е, за различни нападатели да, да компрометират различни групи. Например, диаспорите много често участват в дискусиите за поддържане на правата на човека в съответните им държави на происход. Например, териториалните запахи, заплахи извън териториите на тези държави за От изследването става ясно, например, че да, е, тибетци са били жертви на нападение, както и предмети на постоянни атаки. Също така, ние сме е, от разгледали различни видове атаки в контекст на Етиопия и Бахрейн. Някои неща, които не знаем със сигурност, в които трябва да има по-структурни инициативи. Съответните участници и продукти. В момента нямаме начин да гарантираме високо А, висока видимост, която да се обхващаща в тази тема. Какви механизми са необходими, за да получим такава е, представа? Вътрешните механизми на компаниите за оценки на риските, рисковете и опасенията, свързани с правата на човека, са нещо изключително важни. Как можем по-добре да гарантираме корпоративна социална отговорност и мерките за нея, както и съответ, е, спазване на законодателствата в тази насока? Много е необходима информация, свързани с каналите за разпространение. Много използват технологични компании, както и други механизми за продажба на продуктите и е необходимо да се предприемат повече стъпки в посока крайния продукт и потребители. Необходима ни е много повече информация, за да можем да засилим капацитета си за надзор. И как, също така и отчетността. Накрая, кои са жертвите, кои са засегнати. Много често гражданското общество, но е необходимо да се предприемат повече действия, за да се обхванат всички намеси. Накрая някои препоръки. Когато разглеждаме правата на човека в киберпространството, трябва да видим, че, е необходим, че са необходими ефективни мерки срещу практики, нарушаващи правата на човека. Необходими са последователни е, усилия плод на сътрудничество, също така е необходимо събиране и анализ на данни. Мерки свързани с търговията, като например контрол върху износа, се съсредоточават върху крайните потребители, но те трябва да върват ръка за ръка с политическа подкрепа и конкретни устойчиви усилия от страна на гражданското общество. Гражданското общество не бива да бъде засягано от цифров шпионаж и не бива да бъде засягано от цифрови заплахи. Много е важно да се засилят защитите на личното пространство и съответно трябва да се приемат документи за преодоляване на заплахите от цифровизацията. Цифровата сигурност е изключително важна. Ситуацията е много сериозна и е важно да се предприемат от всяко лице стъпки при използването на софтуер и хардуер. Необходимо е да разгледаме други варианти за лично пространство още при дизайна и крайното криптиране, както и бизнес модели, които не почиват върху методи за реклама, подкопаващи личното пространство и които създават дубки в сигурността. Необходимо е също така да се работи в посока превенция и по-добра информираност. Организациите за гражданското общество трябва да работят в тази насока. Трябва да се въведат също така изисквания за прозрачност в индустрията за наблюдение и това е важна първа стъпка. И на последно място, инструменти за изследвания, свързани с сигурността, трябва да бъдат насърчавани. Трябва дългосрочни решения, защитаващи обществото от нападения. Трябва също така да се види какви възможности има в законодателството, Правителствата трябва да имат мерки за политика, за да насърчават пазара за инструменти, които подкопават криптирането. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Матюн. Извинявам се за прекъсването. Председателката се извинява и на преводачите. Може би беше моя ви вината, защото аз поставих ограничение за изказване от 8 минути на ораторите и знам, че те имат много какво да кажат. Някои оратори имат повече опит да говорят през превод, други по-малък. Председателката благодари на преводачите. Благодаря, госпожо Макион, за чудесната презентация. И сега за последни коментари давам думата на господин Марчевски, е, ръководител на Human Rights Watch. И аз ще се възползвам от свободата, която ми давате и ще говоря народния си език на, на, на немски. А, е, може да минавам от време на време на английски, защото това е нашия общ език, така наречената линга във франка. Мисля обаче, че ще се изразявам по-добре, ако говоря на немски. Първо искам да кажа, че съм изключително впечатлен от голям, огромното присъствие по време на първия панел. Даже местата не стигнаха. Сега редиците ни малко уредяха, когато става дума не толкова за технически въпроси, а за конкретно за правата на човека. Отдавам това на друго събитие, което започва, а не на липсващ интерес към темата, която обсъждаме днес. Сега, по време на втория панел, ораторите до голяма степен бяха единодушни за това колко са важни човешките права, когато се изнасят софтуерни продукти. В първия панел този въпрос не се засегна, за това аз ще се спърза своя коментар най-вече на първия панел. Беше много интересно това, което каза господин Кристиан Хорхерт. Неговата интерпретация на иновациите и технологията ми напомниха за едни мрачни времена през 20 век, когато а, и технологиите бяха поставени над всичко, е човешките права не играеха абсолютно никаква роля. Стори ми се много интересно това, което каза господин Нордеус. Отнасям се с разбиране към това, което той казва, но искам да хвърля и друга светлина върху въпроса. А, да ви кажа изводите, до които е достигнал Rights Watch през последните години. Египет. А, когато започна а, арабската пролет и беше свален режима на Мубарак, един а, германски телевизионен екип а, в една централа на тайната полиция в а, Кайро а, намери писмо от германската фирма за разработка на технологии, която предлага на режима на Мубарк технологии, с които той да следи своите дисиденти. В това писмо, без да го цитирам дословно, пишеше, вие имате проблем с съпротивата срещу вашия режим, ние можем да ви помогнем а, за това. А, режима Сиси а, отново обяви конкурс е, за так, обществена поръчка, така да се каже, за закупуване на европейски софтуер за следене, защото европейските софтуери са най- е, най-добрия режим е, е, Сиси отново провежда масови екзекуции и най-тежките след събитията на площада Тянанмън наблюдава своята опозиция с цел да се затвори устата на опозицията и действително голяма част от опозицията е в затвора. Въпреки всичко това, абсолютно безсрамно този режим търси а, е, а, е, да закупи технология от Европа. Друг пример. Сирия. Е, едва през 2011 година европейските държави се погрижиха за това да спре износа на технологии за следение и наблюдение на режима на Асад. Третия пример. Към Бахрейн износа продължава най-вероятно и до ден днешен. Там защитниците на човешките права а, биват вкарвани в затвора, след като са били следени и заловени благодарение на такъв софтуер за, наблюдени. наблюдение. Тези позиционни лидери се вкарват в затвора, където биват измъчвани, семействата им се заплашват, други са принудени да, напръс, да напуснат а, страната. В Етиопия какво става там? Етиопия е държава, която е, е изключително в голяма степен и много интелигентно използва европейски софтуер за наблюдение. Е, направихме наскоро изследване, с което доказахме по какъв начин е, с помощта на европейска техника за наблюдение се преследват опозиционните лидери, как се хвърлят в затвора, където се подлагат на мъчения, изчезват, загиват. и с помощта на тази технология са подложени на наблюдение дори и след емиграцията им в чужбина. Една група емигранти от Етиопия живее в Етиопия и разменя мнение за демократизацията на Етиопия. С помощта на закупения от Европа софтуер тази група се следи и подслушва. Започват репресивни мерки срещу техните мерки в Етиопия, за да може те да спрат да говорят това, ако не искат да застрашат своите семейства. Тоест, изключително но а, а, хитро и а, умело се използва тази а, техника. А, потребителите не забелязват нищо особено, а, освен, че може би малко по-бързо им се изсощава батерията. Тоест тези технологии предлагат тези възможности, те попадат просто в ръцете а, на, на, на тези хора, които са а, изключително подли, нека така да ги наречем това са технологии, които не могат да бъдат проследени и да, разбира се, иновациите, техническия прогрес би било малумно да ги отричаме, но този технически прогрес, тези иновации в никакъв случай не бива да стават за сметка на човешкия живот. По такъв екстремен начин, какъвто описах току-що господин Хорхер в началото се представи като представител на организация, която от 1981 година насам работи за човешките права. И, така че, каквото и да каза господин Хорхерт, моля не му вярвайте на 100%. Това, което каза господин а, Нордеус, да, аз разбирам, че економиката има своите интереси. Ние всички сме заинтересовани а, а, прогреса да продължи, да се създават работни места, да има конкурентна способност, но и там трябва да сложим граници. А, ако се отнесете сериозно към всичко, което ви казах до сега, аз се надявам и предполагам, че вие го правите, не бихте имали нищо против да се упражнява контрол над експорта. Ако има някакви е, въпроси, може да се обадите в съответното е, външно министерство е, и да се уверите дали технологията, която в момента се изнася е окей okay, или трябва е, да се внесат някакви корекции, да се направи някаква регулация. Това обаче, което е важно, е да се знае, че е, независимо от целия ни стремеж за конкурентно е, способност, не било да допускаме държави, на които така така да се каже, изобщо не им пука за човешките права, да купуват и да използват европейска технология за своите цели. Следващата стъпка, върху която трябва, за която трябва да работим, е да се създаде някакъв регламент на световно равнище, на равнището на ООН и там да се потърси отговор на отворените въпроси. Благодаря ви. Благодаря, господин Михалски. Сега ще дам думата на депутатите, които поискаха да се изкажат и след това ще дам думата на представителя на Европейската служба за външна дейност. Предполагам, че господин Невеш Фернандеш е тук. За съжаление, Европейската комисия по някакви незнания за мен причини реши да не се изказва, но службата за външна дейност е тук. Сега ще дам думата на господин Вайденхолцер. Е, Благодаря, госпожо председател. Господин Михалски, аз мятам, че е, имате пълно право. Така, е. във втората част на нашата сесия присъстващите са по-малко. В момента, в който стане дума за човешки права, вниманието леко отслабва и интереса леко отслабва. Въпреки това обаче, ам, смятам, че е изключително положително двата аспекта на въпроса да се разглеждат а, заедно. Когато човек изслуша е всички е, тези изказвания, остава с чувството, че е, е в известна степен безпомощен. Има огромни технически възможности, които не можем да контролираме. Преди 2-3 години дискусията беше доста по-оптимистична защото техническите възможности стават все повече, тяхната легитимност става все по-голям. Спомням се едно заседание в Страсбург, на което обсъждахме положението в Египет и трябваше да чуя от колегите, че им е по-важно да се установи някаква стабилност. За да може това да стане, ще трябва да се изтърпят временно такива проблеми. А, мисля, че това, към което се стремим, а, е възможно само чрез контрол на а, а, експорта. А, така че дискусията по този въпрос е много важна. А, много се радвам, че толкова много колеги присъстваха на първата част и се изказаха. Мисля, че един а, от важните въпроси, е ние да си помислим какво правим в Европа. А, така че да не се преструваме, че всичко е наред. А, господин Ларю каза, че разделението на властите е много важен а, принцип, като съсетия за това, което стана а, с а, Чарли Ебдо. А, Ебдо, имаше, е, се сещам, че е, имаше много противоречиви мнения относно превентивното събиране на данни, кодирането им и така нататък и се предлагаха неща, които отиват много по-далеч е, от това, което ние сме си представили в западните демокрации. Благодаря. Сеньора Локбилер. Благодаря госпожа Лохбилер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за чудесните изказвания. Имам един въпрос към госпожа Кнойер. Вие много детално описахте по какъв начин авторитарните режими използват интернет технологиите. Стигам до извода, че че имаме нужда на европейско равнище от един много подробен списък, а, помощта на който да се изключи възможността технологии за цензуриране, за преследване на отделни личности да не се изнасят към тези държави, да не могат да се е, е, изнасят от фирми, които работят в Европейския съюз. Това исках да ви попитам. Съгласна ли сте да се или създаде такъв списък? Съжалявам, че DigiCom и Trade.com е, е, е, ги няма. По време на първия панел се каза, че е много трудно да се определи кои видове технологии трябва да се забранят или не. Обаче, ако от гледна точка на човешките права погледнем за кои страни се изнасят тази технология, вече а, не е толкова трудно. А, ние имаме своята оценка за това, кои са а, авторитарните режими. Ако знае, след като знаем къде има проблем с човешките права, нека да не изнасяме там такива технологии. Имаме един въпрос към Европейската служба за външна дейност. Госпожа професор Кнойер и останалите панелисти казаха, а, че все по често защитниците на човешките права и организациите, които работят в тази област, трябва да се защитават с помощта на, на нови нови технологии. Е, съществуват а, а, възможности да се финансират обучение за такива хора и организации от Европейския съюз интересуваме дали се увеличава търсенето на програмите, които предлагаме, или по-скоро те не се използват. Имаме един въпрос към господин Пейдж. Вие дадохте редица пример за това от коя страна, от коя фирма, на къде са изнесени технологии. Имате ли примери и за фирми, които са продавали такива технологии на недържавни институции и организации. Спомням си, през 2011 или 2012, не съм съвсем сигурна, а, ми се обади една баварска фирма, която поддържа оборудването на Министерство на разузнаването в Сирия. Аз ги попитах, добре, след като не ви интересува на кого продавате вашата техника, бихте ли продали тази техника на демократичната опозиция в Сирия? И те съвсем искрено ми отговориха, да, защо не? Питах се дали имате и примери за продажби на такива, на демократичната опозиция. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Ровал. Много е трудно да произнеса името ви. Извинявам се. Извинете ме и вие, но аз не нося отговорност за фамилията си. Получих ги от баща ми и от съпруга си. Благодаря за това, че се опитахте. Много добре се справихте. На немски. Е, е. Благодаря на всички за това, че дойдохте да говорите пред нас. Много интересно а, ми се струва, че при така зададената тема всички се фокусират върху контрола на експорта. Предполага се, че ако се контролира експорта, ще се решат проблемите все пак обаче трябва да има фирми, конкуренция по света, която да произвежда подобни продукти. Ако всички смятате, че е, е, контрола върху експорта е нещо фантастично, добре ще се съглася. Обаче, ако се знае за коя държава се изнася съответните продукти, ако се знае какво може да се случи там, кой ще използва този продукт, може да се упражне някакво влияние. Оставам с впечатлението, че не можем да се ограничим върху факта, че разполагаме с модерна технология, която не бива да изнасяме. износа, от моя гледна точка, е тясно свързан с човешките права. Нашата комисия за човешки права е малка подкомисия, но факта, че ние а, разбираме и сме на мнение, че човешките права трябва да бъдат част от нашата външна и експортна а, политика, не може да се отрече. Ние с госпожа Скаке сме също и членове на Комисията по международна търговия, както и на тази комисия. Ние сме членки на двете комисии, защото постепенно сме достигнали до убеждението, че двете теми не могат да се разглеждат по-отделно. Аз искам да отправя един въпрос към всички оратори, като се абстрахираме от контрол на експорта. Какво може да направи Европейския съюз? В каква форма, под каква форма и къде можем да направим, да действаме така, че авторитарните държави и държавите извън Европейския съюз да използват модерните технологии така, че да не нарушават човешките права. И моята последна бележка е малко иронична, господин Михалски. Вие казахте, че трябва да се отнем скептично към голяма част от изказванията, които чухме тази случка. Колко критично сте настроен към вашето собствено изказване и към него ли трябва да се отнесем скептично? Много благодаря, господин Башир. Госпожо председател, и аз не нося отговорност за името си. Баща ми ми го даде. Гордея се с него. Фамилията ми е Башир. Това е едно от имената дадено на пророка Мохамед. Това означава добър вестоносец. И така. Неотдавна когато се върнах в Великобритания, в Манчестър, се опитах да използвам цифрова технология. Да използвам на летището възможността да мина през паспортния контрол, цифровата възможност за това преминаване, трябваше да премина в крайна сметка през човешкия контрол. Има страшно много башир в Великобритания и нямаше как да мина през цифровия контрол. Аз съм естествено против масовото профилиране, масовото наблюдение. В Манчестър преди известно време по друг повод ме спряха, разпитваха ме няколко часа. Разбирам, че има проблем с тероризма в Европа, всички искаме сигурност, но аз съм против масовото профилиране, масовото спиране интервюиране на хората. Добре е да има целенасочена информация. Неодавна бях в Пешавара, в Пакистан. Знаете, че там имаше едно ужасяващо терористично нападение. Над 140 души бяха убити, повечето от тях деца. Те бяха убити от е, пакистанската част на организацията Ал-Кайда, е от Талибан. По силата на разузнавателната дейност, пакистанската полиция разбра, че афганистански части са помогнали на терористите да преминат границата между Афганистан и Пакистан. Повечето от тези терористи бяха терористи камикадзе и те извършиха това нападение в училището. По друг повод посетих Карачи разбрах, че голяма част от членовете на една политическа група просто са изчезнали. Две години след изчезването няма никаква информация за тези хора, техните майки, бащи, деца плачеха, защото нямаха никаква информация. Властите не им казват тези хора живи ли са, умрели ли са, много хора просто изчезват и така. Това пък е пример за погрешна практика, за презрителна практика. Когато се изнася съответно оборудване в чужбина, трябва да задам един въпрос. Най-вече към господин Пейдж. Един от примерите ми беше положителен. Службите за сигурност бяха успели да проследят терористите. Втория ми пример беше отрицателен. Политически опоненти просто изчезват. Изчезват ги, ако мога така да се изразя. Как, след като продадете едно оборудване на конкретна страна, следите как то се използва? Това е въпросът ми. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Фернандес Делкотеро. Тя е от службата за външна дейност. След това ще дам думата на всички наши експерти. Госпожа Фернандес. Eh, good morning. First of all, we would like to... Благодаря. Искам в началото да благодаря на Европейския парламент за това, че е домакин на тази толкова важна конференция. Темата е приоритетна в наши дни. Искаме да подчертаем, че свободата на изразяване онлайн и офлайн е част от плана за действие на Европейския съюз в областта на човешките права през последните три години. Като част от този план на 12 май 2014 година се създадоха насоки за защитата на човешките права онлайн. Тези насоки бяха приети от министрите на външните работи. Искам много набързо да ви представя някои от ключовите принципи в тези насоки. Те са много важни за работата по тази тема. Първо, на лице е правото на свобода на словото, свобода на личното пространство, лична неприкосновеност. Тези свободи не могат да бъдат нарушавани чрез използването на мас масова технология за следене. Ето защо оратора зачита всяка информация, която се събира, трябва да спазва и принципа за защитата на човешките права. Това е ясно написано в насоките. Ето защо Европейския съюз е готов да работи за защитата на личната неприкосновеност, като в тази готовност се включва и възможността да се обръщаме към трети страни, да повдигаме въпроси, свързани с размереността, с съобразяването с международното законодателство. Освен това, събирането на информация на лични данни трябва да се подчинява на принципа на върховенството на закона. Като пример в това отношение искам да споделя някои дейности от страна на Европейския съюз. По време на 18-я двустранен диалог с трети страни, който се проведе след приемането на насоките, ние започнахме да настояваме за приемането на нови насоки. Освен това, провеждаме кибердиалози с стратегически партньори. В рамките на тези диалози също говорим за зачитането на човешките права онлайн. Европейския съюз работи активно за насърчаването на свободата на словото в интернет. Работим за създаването на така наречената коалиция Свобода в интернет и за спазването на насоките на ОНЕ в това отношение. Знаете за съществуването на така наречения форум за управление на интернет. Ще има и десета среща на върха, посветена на информационното общество. През април пък ще има кибер конференция, която ще обърне специално внимание на човешките права. Европейския съюз, освен това, участва активно в мрежата Net Mondial. Там участват много различни заинтересовани страни. На една от срещите на този форум се каза, че свободата на словото, личната неприкосновеност трябва да са неразривно свързани с използването на интернет в неговата цялост. В съвета има работна група по темата за киберсигурността и наблюдението. Там се следва един цялостен хоризонтален подход. Взима се предвид Идеята, че Европейския съюз трябва да работи активно за защитаването на свободата на словото в интернет. Приветстваме и приемането на заключение от страна на съвета през декември 2013 година по темата Свободата в интернет и киберсигурността. Надяваме се, че всички тези инициативи ще продължат и всички форуми ще продължат да функционират през 2015 година. На 22 септември в рамките на ОИСР се проведе една среща, Една от а, важните теми, която беше обсъдена е, на тази среща беше прихващането на сигнали и нарушаването на правата на борците за човешки права. Говори се за това колко е важно да се спазва личната неприкосновеност, колко е важно да има свобода в интернет. През декември 2014 година пък проведохме заседание на една научна комисия, която се занимава с масовото наблюдение, личната неприкосновеност. Надяваме се, че за бъдеще ще има постоянна комисия, която ще се занимава с достъпа до информация и правото на лична свобода в интернет. И в заключение трябва да кажа, че Европейския съюз в момента работи по нов план за действие в областта на човешките права и в този план ще включим всички киберизмерения, които са възможни. Благодаря. Благодаря, казва председателката. И сега за две минути искам да дам думата на всички наши гости. Започваме с господин Ларо. Е, um, um, ще направя два кратки коментара. Първият въпрос се отнасяше до конкретната връзка между правата на човека и технологиите, по-конкретно износа на тези е, технологии, не само от държавите членки на ЕСА. Първо, всички държави имат задължението да насърчават економическото развитие и растеж, но, и според мен по-важно, това трябва да се разглежда в демократичната рамка на пълно зачитане на правата на човека. Но, предвид универсалността на правата на човека, трябва да се каже, че всички държави членки трябва да разглеждат зачитането на правата на човека във всяка точка по света. Ето това е ролята и на различни а, наднационални организации, като например ООН. Така че това е отговорност не само на гражданите на определена държава, а на всички граждани от всички страни. И това се отнася и до износа на устройства също. На второ място стои и елемента за корпоративна социална отговорност Мой колега беше специален докладчик по корпоративна социална отговорност и права на човека. И това е изключително важно, въпреки че крайната отговорност лежи от държавата. На всички нас като граждани и участници в различни държави се пада отговорност. И разбира се, и корпоративния сектор също носи своята отговорност. Това трябва да бъде подчертано. Не само държавите трябва да следят износа, но също така и корпорациите, които продават тези технологии, трябва да имат ясно заложени стандарти за това на кого продават, какво се използва и също така да проследяват как се използват продадените от тях технологии. И накрая, никой не каза какъв е ефекта върху нас на чисто индивидуално ниво. Не можем да допуснем нарушаване на правата на човека без това да има и ефект върху самите нас. Не можем да сме част от нация, която създава технология с добронамерена цел, която технология последствие се използва за злонамерени цели. Защото в последствие тази технология ще се обърне срещу нас и ще наруши нашите собствени права на човека и демократични стандарти. Ето защо според мен въпрос на сигурността не е въпрос на, само за права на човека. Разбира се, има процедурен аспект за това как да се защитава сигурността, как да се извършват правомерни наблюдения в рамките на закона. Но тук няма противоречие, защото само една силна демокрация може да има силна, добра сигурност. И това става при зачитане на правата на човека. В противен случай всички ще сме губещи. Благодаря, казва председателката. Благодаря за въпросите. Искам да отговоря на двата въпроса заедно госпожа Лохпилер е, и на е, другия въпрос е къде може да бъде ролята на Европейския съюз? По какъв начин модерните технологии могат да се използват в съответствие с човешките права? Аз също съм на мнение, че Твърде много се концентрирахме върху регулирането на експорта на технологията за наблюдение. Не, че този въпрос не е важен. А, аз Просто мисля, че Европейския парламент в тази комбинация трябва да се отнесе към тази тема, комбинирайки човешките права с аспектите на търговията не бива да се фокусираме само върху контрол върху експорта или пък не бива да вярваме, че само по този начин можем да решим въпрос. Изготвянето на списъци е полезно във всеки случай, но аз смятам, че Европейския съюз смятам, че трябва да гледа на себе си не само като на износител на стоки и услуги, това малко идеалистично виждане, но Европейския съюз е износител и на норми, и на стандарти за човешки права. И като такъв има лостове и е, механизми за регулиране. Тези лостове няма да са толкова силни, силни по отношение на страни като Китай и Иран. Е, там където Европейския съюз във всеки случай има силни лостове, това е в нейните собствени държави и съседните и държави. Според мен, по отношение на тези държави, Европейския съюз не бива да залага само на контрола върху експорта, а, а на регулиране на търговските си отношения в рамките на политиката за съседство. Аз смятам, че трябва да се разглежда не само техническата страна на нещата, но и да се мисли по въпроса по какъв начин боравенето с цифровите технологии в гражданското общество, гражданските формирования, партиите и така нататък може да се насърчава по правилен начин. И трето, искам да Обърна внимание на следното. Съотношението на, на покриване от мрежата на държави проникване на мрежата а, в определени държави и свободата а, на използване на интернет, можем да видим че там технологията се развива доста бързо и всъщност трябва да се види дали тези държави ще се развиват по-скоро в посока на демократичното общество или налагането на цензура. И аз смятам, че може да се идентифицира една група от държави, по отношение на които Европа може да прилага действени механизми. Господин Пейдж. Първо, ще отговоря на въпроса за продажбата на недържавни субекти. Само едно нещо може да спре тази практика и това са самите компании. Ако имат усещането, че трябва да продават само на държавни субекти, тогава това решение принадлежи на тях. Има и технически аспекти, като, е, например, достъп до комуникационна инфраструктура и съответните е, кабели. Този достъп може да бъде даден само на правителствени институции. Ако става въпрос за е, олигарх, милиардер, който иска да използва охранителен софтуер или, например, да прихваща обаждания в дадена област, той, той ако иска да използва тази технология за корпоративен шпионаж, нищо не го спира да си закупи съответната технология. Така че няма пречки за е, богати и лица, индивиди и субекти, които желаят да се възползват от такива технологии. Има и компании, и коментари от съответните компании. Споменах Hacking Team от Италия. Те твърдят, че не продават технологията си на репресивни режими, но тя изведнъж се появява в Казахстан и Етиопия. Така че само думите не са достатъчни от страна на компаниите. И да се е, да коментира показаното от господин Башир, да, има възможност за използване на тези технологии в демократични, законни системи. Можем ли да продаваме технологията и след това да я контролираме? В действителност не можем. Случва, такъв е пример при технологии от Обединеното кралство Германия, продадени в Бахрейн, които след последствие се използват за наблюдение на граждани в Обединеното кралство и това повдига въпроси от естество на национална сигурност не, Става въпрос за транснационално е, явление, което не се спира на границите, така че няма причина за желаящите да ги използват да, го, да спрат на границите. Улесняването на износа на технологии, които способстват за репресия, например в а, Казахстан, където свободата на словото е силно репресирана, може да е проблем, на който да се реагира чрез работа с държавата. Крайната, крайният потребител в а, тази страна и също така правната система и правата на човека в тази страна трябва да се разгледат на първо място. Благодаря, заповядайте. Първо, по въпроса за търсенето за обучение за технологии, които предоставят по-голяма цифрова сигурност. Има значително търсене сред различни участници от гражданското общество, защото е, става ясно, че има проблем с киберсигурността. Участниците си дават сметка за определени е, намеси на тези софтуери. Та, важното, което трябва да се има предвид е, че подкрепата за сигурност и обучение трябва да е в дългосрочен план. Не може да е едно кратно усилие, защото когато говорим за цифрова сигурност, това е изключително сложна тема. Много от елементите в нея налагат техническо експертно мнение, така че такива обучения трябва да се планират в дългосрочен план и да се ползват от покрепата на гражданското общество и неправителствения сектор, за да се повиши осведомеността сред гражданското общество. Трябва да се изградят комуникационни платформи, в които да се дава информация за информ... за киберсигурността. По отношение на контрола след продажба на технология, Една от първите важни стъпки е да се започне диалог с компаниите за това какво може, могат да направят и какво от тях се изисква да направят. Също така това налага диалог с крайния потребител на технологиите. Та, какви възможности предоставят договорите, които компаниите сключват със своите клиенти? Какви са възможностите от гледна точка на прозрачност, е, отчетност, да се налагат за е, изисквания за редовно докладване на компаниите? Смятам, че това са инициативи, които да ни предоставят такива възможности. Благодаря. Thank you very much, Mrs. McKeon. Uh... Благодаря, госпожо Макюн. Сега давам думата на господин Михалски. Аз ще бъда съвсем кратък на въпроса дали има альтернатива на контрола на износа. А, за щастие а, а, насоките са просто насоки. А, не са задължителни. Контрол върху експорта не е на елегантния начин, но е най-доброто средство, с което разполагаме в момента. Ние трябва да бъдем прагматични и да видим по какъв най-бърз начин може да помогнем на защитниците на човешките права. И за момента това се оказва най-ефективното и най-бързото средство. Дали аз гледам на собственото си изказване толкова критично, колкото на изказването на господин Фокуми. Разбира се, е, всички трябва да, се, да подхождаме към себе си с известна доза самокритика, е, за да можем да обмислим всички възможни аргументи и контрааргументи. Е, но да се върнем на темата. За съжаление, кодро върху износа е най най-вероятно най-действен инструмент, който имаме в момент. Господин Бахир правилно назова проблема от една страна контрола на туристите и престъпници, от другата страна обаче стои злоупотребата на тези технологии в редица държави към които или трябва да се контролира, или трябва да се ограничи, или да се забрани износа. Тайните служби а, а, следиха и а, заловиха талибаните. А, с помощта на такава проследяваща техника, но не само с помощта на нея, а с помощта на традиционни разузнавателни мерки, защото талибаните работят много и в офлайн пространството. минута на медио. А сеньор Лару... Е, е, благодаря. Една минута и половина за господин Ларо. Само 3 секунди. Забравих да спомена, че Принципа на насоките е вече крачка в правилната посока. Изключително важно е всички политики на Европейския съюз, включително тези насочени към експорта, да вземат предвид, да отчитат тези насоки, тъй като те представляват една много важна инициатива. Госпожа Схаке. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички експерти за презентациите. Благодаря на всички, които останаха до края на това дълго изслушване. Чухме много конкретни предложения, чухме анализ за това, което се случва. Мисля, че е пределно ясно, че сигурността и търговските интереси не могат да се противопоставят на човешките права. Те трябва да върват ръка за ръка. Става дума за пазар, на който се вършат милиарди евро. Търговията е важна, но и рисковете за гражданите са, са много. И не трябва да се приема статуквото, не трябва да се приема този правен вакуум, той трябва да се запълни. Естествено, идеята не е да се пречи на научната дейност, Трябва да се намери устойчивостта е, на една система. И когато се намери тази, е, е, този проблем, когато се намери проблем в системата, който засяга устойчивостта, той трябва да се реши, но това не трябва да се превръща в разменна монета с тоталитарни режими. Искам да приканя всички експерти да участват заедно с нас в изготвянето на законодателство. Имаме нужда от технологични решения, имаме нужда от интелигентно законодателство, което да отчита целият набор от ситуации и положения, които могат да възникнат в целия свят. Мисля, че трябва да вдигнем летвата и да търсим многостранни решения, решения, които да бъдат подкрепени от целия свят. Не е достатъчно да работим само в рамките на Европейския съюз. Онези, които смятат, че саморегулацията може да бъде решение на проблема, трябва да си помислят добре. Много често компаниите спазват законодателството, но най-големите играчи на пазара действат на тъмно, те нямат какво да губят, те няма да спазват принципа на саморегулация, така че това не може да е решение на проблема в неговата цялост. Дебата трябва да се води и във вътрешен план в държавите членки, макар че днес това не е тема на нашия разговор. Както каза господин Ларо, Масовото наблюдение винаги е в разрез с човешките права и ние трябва да направим нещо по въпроса. Имаме стандарти вътрешни за Европейския съюз, които трябва да спазваме. Така давам участие отговор на колегата Годеливе. Как трябва да изглеждат телеком системите? Европейския съюз изисква телеком мрежите на територията на Съюза да и имат да предоставят законна възможност за следене. Когато става дума за подозрения в тероризъм, например. Полицията трябва да се намесва след издаване на, на съдебно нареждане в тази връзка. Когато става дума за износ на тези системи обаче, това вече е нещо съвсем различно, тъй като в много държави не властва върховенството на закона. Не може да се дава средство в ръцете на режими да следят активисти, борци за свобода, журналисти и така нататък. Ето защо трябва да видим какво продаваме, къде го продаваме, както каза госпожа Лохбилер, и какво се случва след като продадем определен продукт. Много често в Европейския съюз открито порицаваме онова, което се случва в трети страни, не си задаваме въпроса обаче какви продукти се използват и не са ли случайно произведени тези продукти в Европа. Ето защо трябва да разнищим проблема, трябва да навлезем в неговата цялост и да се опитаме да намерим решение. Много съм любопитна какво представлява този меморандум за разбирателство между Европейския съюз и Арабската лига и по-специално частта му за тероризма. Добре е, че за външната дейност сега има насоки за свободата на изразяване онлайн и офлайн. От друга страна, виждаме обявяване на търгове от страна на египетското правителство за продукти, които могат да се използват за преследване на хора, които изказват несъгласие с официалната политика на страната. Така че, ето виждате, много има да се върши, има работа, трябва да сме амбициозни, понякога може да накърним известни пазарни интереси, но има и интереси и ценности, които са по-силни, по-ценни от а, търговските и това е човешката свобода, много се радвам, че тази седмица успяхме да разгледаме взаимодействието между търговията и човешките права в интернет и в цифровата епоха и аз искам да благодаря на организаторите за това събитие. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Госпожо Схаке, надявам се, че вашия доклад, който предполагам ще е доста подробен, ще улесни бъдещата работа в тази област. И накрая Генерална дирекция Connect на комисията не можа да присъства, защото трябваше да бъде на друго събитие. Генерална дирекция Правосъдие, от тях също май няма представител. Пабло Гадзоти от Генерална дирекция Търговия. той беше тук, искам да му благодаря. Той ще каже няколко думи от а, името на комисията. Господин Гадзоти, толкова много хора има в комисията, служители на комисията са, защо няма никой от областта на човешките права? Ще трябва да отговорите и от тяхно име. Благодаря, госпожо председател. Ние сме тук, защото тази тема ни интересува. В момента провеждаме реформа, както казах. Комисията трябва да може да отговаря пред парламента по този въпрос. Ние сме изпратени. За нас е, човешките права са основания да откажем експорт. Това трябва да се отбележи. 15 секунди само за да отговоря на въпроса на госпожа Лох Билер. Естествено, че контрола върху експорта е един от инструментите, който може да се използва. Ако знаем, че една държава не е в състояние да използва конкретна технология по предназначение, може да използваме и санкции. Има цял набор от а, а, инструменти на разположение на Европейския съюз. По отношение на външната политика и търговията, трябва да ви обещая, че ще присъстваме винаги, когато има дебати от този род и ще продължим да ви помагаме във вашата работа. Благодаря, казва председателката. Преминаваме към следващата част от дневния ни ред. Е, тук отново ще имаме гост, специалния пратеник на САЩ по въпросите на Северна Корея. Искам да благодаря на всички, които участваха в това толкова интересно изслушване. Благодаря.